Мадам le président. Председателят. à атус. Добър ден на всички и добре дошли. Е, Дневния ред е устния въпрос към е, комисията за изкореняване на гениталното съкътяване и като начало давам думата на е, вносителя на въпроса госпожа Зюбер. Благодаря, госпожо председател.